Guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Добър ден, колеги. Предлагам да започнем нашето извънредно заседание. Точка първа от дневния ред е приемане на проекта никой не ме е информирал за желание да бъде изменен дневния ред, затова той се приема във вида, в който е предложен. Точка втора. Имаме съответния езиков режим, може да проверите какъв е. В интернет може да се следи заседанието поради отлагането във връзка с събитията около референдума в Великобритания – Изслушването и гласуването е, за малтийския кандидат е, за Сметната палата трябваше да се отложи. Веднага след е, лятната вакансия ще положим всички усилия да се организира изслушването и гласуването. Всичко процедурно беше направено но не можахме да довършим процедурата. И така всичко ще бъде след лятната вакансия. Имам предвид кандидата на Малта за Европейската сметна палата. Следващата ни точка е гласуване на доклада за системата на ДДС. Давам думата на докладчика. Uh, I, I Искам да благодаря на всички колеги, докладчици в сянка. Мисля, че успяхме да постигнем балансираност, което е добре и за държавите членки, и за Европейския съюз като цяло. Нямам какво повече да добавя. Беше добре свършена работата ни. Благодаря.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 въздържали се, отхвърля се 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 20, не, Не две части. Първа част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, нека да проверим. Първа част на изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 21 оттеглено, 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се. По-добре да го пром... проверим. Струва ми се, че е отхвърлено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, наистина се отхвърля. 25 за, против въздържали се, приема се. 26 за, против въздържали се, пада. 27 за, против въздържали се, приема се. 28 е оттеглено, 29 за, против въздържали се, приема се. 30 за, против въздържали се. Мисля, че пада. Не, не, по-скоро Приема се, приема се, приема се, поправя се ораторката. 31 за,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 на оттеглено, 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 е оттеглено, 44 разделно, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. По-добре да проверим втората част. 44-то изменение, втора част. Моля, гласувайте. Моля. Край на гласуването. Да, приема се. 45 за, против въздържали се, приема се 46 за, против въздържали се, отхвърля се 47 за, против въздържали се, отхвърля се 48 за. Добре, нека да проверим. 47 изменение. Моля, гласувайте. 47.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 Haben wir eigentlich das Thema ITER auf unserer Tagesordnung? И така сега в дневния ред преминаваме към разглеждането на темата ИТЕР. Директорът на е, синтез за енергия трябва да е след нас. Виждам го. Добре дошли. Най-сърдечно. Господин генерален директор Томас, господин Швемер, ще е, дам думата и на вас. Вие ще представите темата пред нас. Разбира се, ние проявяваме голям интерес към ИТЕР и редовно включваме този въпрос в дневния си ред. Трябва да признаем, че той поражда у нас известни тревоги и от гледна точка на бюджета. Добър ден, госпожо председател. Ако позволите, най-напред е, ще направя увод като член на съвета за ИТЕР от страна на комисията, а след това Йоханес ще ви даде информацията за европейския принос към съвета за ИТЕР, който се нарича синтез за енергия. Приемливо ли е това за вас? Ми аз обикновено председателствам заседанията. Реших поредността да е такава, каквато я обявих. Моля също да ни съобщите какви, какъв е статусът на документите. Благодаря, госпожо Гресли, госпожо председател, госпожи и господа. Добър ден, добър вечер почти. Нуждаем се от другото изложение обаче. So go, right to slide number three, please. Диапозитив номер три, ако обичате. Okay. So, so I'm very happy to be able to give you an update. Надявам се, че ще се умея да ви запозная с напредъка на ИТЕР и е, синтеза за енергия. Това е моето първо полугодие. Е, в качеството на изпълняващ длъжността директор на синтез за енергия. Вълнуващо време бе това и е, с много резултати. Защо разходваме толкова средства за синтез? Е, това са думи към онези, които не са запознати с подробностите. Значителен бе напредъкът през тези първи 6 месеца. Ще кажа нещо и за това. Ще ви кажа какви са разходите, в какво се изразява подобрението на резултатите. И в сътрудничеството с органите на ИТЕР имаме някои проблеми и за това искам да включа тази точка за отношенията с тях. Е, също така ще ви запозная с графика и е, с е, опорните, от основните моменти до 2025 година. Т.е. да можете и вие да отбележите това в своите програми и да следите напредъка. Бихте ли показали целият диапозитив с всичките му картинки? Защо изразходваме толкова усилия и средства за ядрения синтез. Гръцките философии какво са изучавали? Птиците и техния летеж, защото са искали да летят. И след това слънцето и неговата възможност да бъде използвана енергията. Е, летежът вече е факт. Е, най-напред първата машина е създадена от Леонардо да Винчи. 1890 е, година са създадени първите самолети. Сега вие знаете за ербусите и всички останали самолети. Дълго време е необходимо но още по-дълго време е било необходимо, за да се разбере какво става в Слънцето. През 30-те години се открива синтезът и известният руски учен Сахаров през 30-те години прави първите опити в използването на енергията. Значи, трябва да отговорим на някои съвсем логични въпроси във връзка с синтеза. Е, защото и тук трябва да се стигне до еквивалента на А380. Е, значи, е, тук за синтез няма проблем да се намери гориво, водорода е в изобилие, няма парникови газове, няма отпадъци, няма проблем с опасност от експлозия. Ако Е, един път е, направите експеримент е, и той не даде резултат, можете да го направите 3-4 пъти без опасност. Next, yeah. so, uh, history... Uh, Погледнете историята. Тук буквите са малки. Е, историята от 50-те години насетне на устройствата за синтез в лявата страна на схемата, еволюцията е непрекъсната през последните 60 години. Е, непрекъснато се развиват е, данните и показателите на машините. Все повече се повишава температурата, все повече се повишава обема на съдържаната в тях плазма това наподобява развитието на чиповете при компютрите. Е, винаги сме се питали при компютрите дали следващата стъпка е, ще даде резултат и винаги е давала резултати, но не винаги по едни и същи причини. Така и учените започват с машините за синтез. Е, те все по-големи стават, стават все по-мощни. Джет е създадена през 80-те и 90-те години на миналия век. ИТЕР е следващата фаза на еволюцията след устройството от джет. По-голямо устройство, необходимо е обаче да има плазма, която да генерира повече енергия от тази, която вие използвате, за да задвижите процеса. Това може би обяснява до някъде защо е толкова трудно да се изгради проектът ИТЕР и защо струва толкова много. В сравнение с други големи научни проекти, трябва да ви кажа, че ИТЕР тежи толкова, колкото Айфеловата кула. Има 10 милиона компонента. Горе-долу, колкото в един Airbus. И е, цялата сграда тежи колкото Empire State Building. 400 хиляди тона. Е, средата, в средата на схемата, на графиката, виждате червената линия, която означава, че това не е много ефтино, но не е много скъп проект. Цената му е някъде между тази на ЦЕРН и Международната космическа станция. Смятам обаче, че това са много добре оползотворени пари. Следващия диапозитив. В, органи... в тази организация дискусиите са много сложни. Вижте комбинацията на различните съвети е, синтеза за енергия от европейската страна, ИТЕР от глобалната страна, седемте страни, които участват в финансирането. Въобще организационната структура е много сложна. сложна. Е, аз съм там само от половин година, но има много е, така сърдечно сътрудничество между различните партньори. Членовете на различните органи много конструктивно работят съвместно. Не съм сигурен дали това е било винаги така в миналото, но сега е така и за това съм убеден, че въпреки сложността на организацията, при съвместната си работа и тясно сътрудничество ще се умеем да ускорим процесите на работа. Какво става през последните 6 месеца, искам да ви кажа съвсем набързо. Създадохме множество репери, които са основни резултати на нашия принос към ИТър. Някои основни пакети са създадени, резервуари са създадени и те са приключени. Строителството им е приключено. Това изглежда като един проект с нормални процедури на изграждане и контрол. В миналото на проекта ИТЕР обаче не е било винаги така. Имаше много критики към този проект, че няма предвидимост, че няма прозрачност. Имаше хубави снимки в миналото, мога да ви ги покажа ако искате, обаче винаги те бяха съпъствани от въпроси дали има резултати и дали това, което се прави, има смисъл. Затова в един момент съветът на ИТЕР зададе реперите, които сега са определени до 2025 година, за да може да се проследява еволюцията на проекта. Според мен това е съвсем нормално за един проект и смятам, че е много положително, че има такъв график за ИТЕР. Сините точки във втората графа на тази схема показва постигнати резултати. Само един резултат имаме, което не е постигнат с червената точка, но тук напредъкът като цяло е доста добър. Следващият диапозитив. Ето така изглежда строителната площадка в момента. Вече няма огромна яма. Основните са Основите са запълнени, сградата Токамак е изградена почти до е, партера. Това е много-много тежка е, за строителство сграда. Трябва да бъде обезопасена срещу земетресения, е, срещу всякакви ядрени инциденти, особено след това, което стана в Фукушима. И е, общо заето, напредъкът там е постъпателен. Това е много радващо. Това е така наречената зала за събрания или обща зала. Е, ще видите тези кранове и по-късно тук различните компоненти ще бъдат сглобени. Това е залата за сглобяване, за монтаж. И след като се сглобят различните елементи, те се преместват в основната сграда. Ето вижте, това е сложено само преди две седмици. Е, използвахме кранове, които бяха в състояние да вдигнат компоненти от 750 тона. Това е един от основните е, пакети на реотаните. Виждате нашия екип. Е, получавате известна представа за размера на тези свръхпроводими магнити, най-големите някога строени в света. field coils which go around the building, a bit thinner but even larger. Ето виждате тези бобини се навиват на място. Те не могат да бъдат преместени, не могат да бъдат заглобени друга да и преместени в последствие. Една от тях е от Европа, другата от Япония. Така наречения вакуумен съд обединява всичко. В него се съдържа плазмата. Това е един основен резултат от участието на Европа в проекта. Има съдействие от страна на Корея. Е, тук е, ребалансирахме е, участието на Европа с това на другите партньори, за да можем да се върнем в графика. По отношение на прогнозата за приключването, ще чуете от колегата от Генерална дирекция енергетика някои основни цифри в тази връзка. Въпросът, който чухме, когато разисквахме това миналата есен, е откъде идват повечето разходи, свръхразходите. Направихме разбивка по различните елементи на системата, за които отговаря Европа. Площадката и сградите са най-голямото перо. Знаете, че поначало големите строителни обекти е, са склонни така, да, са, да генерират преразходи, но тук имате 2 милиарда в повече. В началото прогнозата не е взела предвид и не е отчела всички сгради, които са били необходими. Необходимо е било в последствие да се добавят някои отклонения за сградите, за климатиците и прочие. След това допълнителни разходи се появиха в резултат на Фукушима. И най-сетне, когато започна строителството, проектите не бяха завършени. И имаше дискусии между синтез за енергия, една новосформирана по това време група от експерти и хората, които правеха проекта, така че е, за свръх много пари са правени множество промени в проекта. И то, без да се контролират преразходите. Може ли да се види последният диапозитив? Това са компонентите на съда. Там има 500 милиона преразход и тук ще има допълнителен контрол. Изискванията се повишиха и в момента има преговори за това да бъдат сведени на едно по-низко ниво отново. Но Общо взето това, което изразходва Европа в повече, не е чак толкова много в сравнение с общата стойност на преразходите. Мисля, че тук не би трябвало да навлизаме в подробности, освен ако няма въпроси, но вие разполагате с документацията и можете да се запознаете с нея в подробности. Какво правим, за да удържим разходите? Е, първо, е, сградите и вакуумният съд е, са от основно значение. Управлението обръща изключително голямо внимание на тези два аспекта, за да се намалят рисковете. Както ви казах, вакуумният съд е точно в средата на сградата. Контрола върху проекта е засилен. Сега проектният екип редовно, периодично извършва преглед на всичко, което се прави по проекта и взема решение. В миналото просто се подписваха неприсъствено разни документи. Миналата година направихме средство за планиране на системите и го използваме на ежегодна основа, като това средство отчита рисковете. Необходима е известна промяна в културата. Всички е, трябва да започнат да мислят повече и за разходите, а не само за сроковете и за научната страна на работата. Миналата седмица вече се снабдихме с а, търговски отдел, който има генерален директор и това се надявам да централизира контрола върху разходите и да подобри планирането. Няколко думи още за подобряването на резултатите на нашето дружество, защото тук бих могъл да ви дам най-добра информация. Знаете, че когато има дружества, които са застрашени от несъстоятелност, най-напред гледате най-големите проекти и мястото, където са съсредоточени най-много проблеми. Това правим и ние. Е, трябва да има определени ръководни функции, трябва да има срещи на място и извън мястото на строителната площадка, да се оптимизират процесите, включително от към времевото им протичане. Е, смятаме, че е, в е, синтеза за енергия времето не е било нещо, на което са обръщали много внимание в миналото. Както казах, вече оптимизирахме организацията и на последно място, но само като изброяване, важно е да се стиковаме с Международната организация ИТЕР и с националните органи от държавите, които участват в проекта, да провеждаме по-добра координация между научните ли лаборатории в различните европейски страни. Е, те трябва по-ефикасно да подпомагат ИТЕР. Що се отнася до сътрудничеството с Международната организация ИДЕР, колегата ми е, Томас ще каже повече. Ето кратък обзор на случилото се през последните 6 месеца след срещата с комисаря Каниете, с управителите и с основните заинтересовани във Франция. Може би знаете, че Франция има много голямо участие в синтез за енергия. Има и друг проект Правия път към плазмата. Опитваме се с всички тези хора да поддържаме връзка. Това е като в кола. Когато натиснете педал на гъста, скоростта се увеличава едва след известно време. Е, но ние трябва да внесем някои подобрения още сега. Е, за да може по-бързо да се ускорява при една кола, трябва да намалите тежеста й. Е, ние сега се опитваме да изолираме най-основното, за да можем да приключим работа на време. Това започнахме през януари. Международната организация ИТЕР и националните органи ни съдействат. За това ние определихме ясно приоритетите, за да е, се е, стигне етапа е, първа плазма през 2025 година. Всички останали приоритети са подчинени на този. И смятам, че цялата организация всички наши партньори трябва да докажат, че е, могат по основните приоритети да работят в срок. Едва тогава можем да започнем да мислим за другите приоритети. Това е класическа рецепта за оздравяване на разболели се големи проекти. Трябва да кажа, че макар върху мен да падна голяма тежест е, с тази нова организация, сигурен съм, че сме на прав път. Така че сега малко повече детайли за правия път към първия плазмен проект. Опитваме се да стабилизираме ключовите компоненти на, проект, на проекта, ресурсите, най-добрите специалисти и сътрудничество между Международната организация и синтеза за енергия, да няма дублиране на длъжности на двете места – Стремим се да сведем до минимум потенциала от рискове и променяме приоритетите си в работата, съвместната работа с лабораториите, които ни съдействат. 79% от проекта е изцяло готов. Голям проблем са промените на проектите в движение. Все още не сме стигнали до 100% стабилност, но сме почти постигнали тази цел. Имахме дискусии в цялата група Синтеза за енергия и Международната организация. тези е, колеги, които имаха изоставащи части от проекта, сега са, са преориентирани към основния ни приоритет е, първата плазма през 2025 година. Ето е, пример, чрез който организираме дейността си и я отчитаме. Трябва най-напред да се гарантира Е, не надхвърляне на бюджета от 6,6 милиарда до 2020 година. Като че ли има проблеми с испанския превод, казва председателката. Okay. Чувате ли сега превод на испански? There's a noise. Spanish translation. Look, can I... Okay. Second, we are optimizing human resources across FOE, the other DAs. Е, оптимизираме човешките ресурси, т.е. Не, за монтажа ще насочим наши специалисти, няма да привличаме е, нови служители. Най-напред работим по първата плазма и след това всичко останало е подчинено. Е, Международната организация ИТЕР е, е оптимизирала последователността в монтажната дейност, рисковете, които я съпъсват, са изчистени. Е, имаше е, забавене от 3,5 години. Сега за Международната организация ще има допълнителни разходи. Някои е, договори с външни предприятия ще бъдат е, отложени, за да можем да се вместим в бюджета. И е, смятам, че отражението върху лабораториите за синтез в Европейския съюз е, ще бъде е, скромно. Това обаче е от основно значение. Всички тези елементи са от основно значение, за да можем ключовите компоненти да ги осигурим на време. В обобщение това са вече извършените подобрения. Проектът Правия път към първата плазма е на лице, строят се сградите, като се държат под око разходите, за да няма преразход. Тоест имаме категорични мерки за тяхното удържане. Естествено, винаги може нещо да се обърка, винаги тогава трябва да имате нови идеи, за да спестите от другаде. Да. Е, ограничаване на рисковете за вакуумния съд, е, управление на проекта, редовно се провеждат е, заседания на членовете на комитета, резервния фонд функционира, резервния фонд на ИТЕР – До сега Европа е получила повече от 50% от, из, от парите изплатени от резервния фонд, т.е. за нас това е много положително, тъй като нашето участие е около 46% в проекта. Всеки в проекта знае какви са основните жалони, към които трябва да се стреми и как те се вписват в общата цел. Това създава определена култура. Е, нов финансов регламент е прият. Е, това не на последно място. Е, искам да ви кажа, че тук сме направили схема за проследяване на стойността. Това поискане на сметната палата. В синьо видяхте отсветена нашата но добавена стойност. Сега тук виждате в ляво е, пунктират как се изкачва нагоре от септември миналата година. Това е пример за сградата Токамак. Е, линиите са е, много изправени. Има все още по някои ограничени цели внасене на промени, но като цяло виждате колко голяма разлика се е получила от това, че ние сме поставили под контрол разходите. Ето още няколко подобни графики от други съпътстващи проекти. Виждате, че има тук таме забавения, но като цяло работата във всички тези проекти е много стабилна. Какво предстои в бъдеще? Изпълняваме фазата правия път към първата плазма. Работим с Международната организация и с Европейската комисия, за да разработим подробния, детайлен план е, до края на проекта. Е, такъв ще се направи до 2025 година. Е, на следващия съвет на ИТЕР през ноември ще имаме подробен план за периода до края на проекта до 2025 година. Е, смятаме, че е, тези цифри, които са посочени тук, е, ще бъдат спазени. През ноември ще имаме по-голяма яснота за цифрите, т.е. за стоеността на разходите след 2025 година. Трябва да има по-добър финансов контрол и за това е, отдела ИТЕР го разделихме на две отделни групи. Там ще има опитни управители на всяка от групите. И разходите за системите ще бъдат поставени под много по-сериозен контрол. Ще има е, мерки за намаляване на разходите, особено за вакуумния съд. Контролните системи ще бъдат усъвършенствани. Е, отдел покупки е, ще трябва да работи по-ускорено от сега нататък, е, за да могат да се купуват по-дребните детайли. Когато се подобри покупката на детайли, всичко останало ще тръгне по-бързо. Също така Международната организация ИТЕР и а, националните агенции ще работят в по-тясно сътрудничество а, помежду си. Е, Испания е съгласна да отпусне помещения за това. Има предложение в тази насока което се върти с парламента и сметната палата в продължение на няколко години и сега вече мисля, че сме в края на този процес да се снабдим с помещение за синтез за енергия. Още. Това виждате като цяло е, е пътят, по който ще се върви. Виждате реперите от сега до 2025 година. Те вече са детайлно посочени и определени. Пътната карта от сега до следващия съвет на ИТЕР през ноември е ясна. Предвидени са доста наброй работни срещи между членовете на ИТЕР. Е, има известно преместване на служители от едно място на друго с цел оптимизация. И смятам, че планирането за някои от основните мощности ще бъде също приключило до съвета през ноември. Тоест, за да изработваме новите си планове, ние възприемаме подхода на пътната карта. Това създава нова атмосфера и нов стил на работа в проекта ИТЕР. Много ви благодаря. Благодаря и съм готов да отговарям на въпрос. Благодаря много за направеното изложение. Би било чудесно, ако може да ни предоставите презентацията, която току-що изнесохте, за да можем да изпратим на колегите, които в момента не са в залата, по имейл. Онези, които не са запознати с дългата история на проекта ИТЕР, господин Маринеско, който е докладчик, и аз се срещнахме. Направихме препратка към новите цифри във връзка с съвета за ИТЕР – разбрахме, че от ИТЕР се иска двойно увеличаване на наличното финансиране и оторяване на персонала. Не смятам обаче, след проведената среща, че тези цифри са разумни и затова свикахме настоящото заседание, преди да се срещнем с комисар Каниете в Брюксел следващата седмица. Искахме да проверим надежността на данните, затова много благодаря за направеното изложение. Онова, което аз си вадя като извод, е, че процеса продължава, но и това съм го чувала. Това е което чувам от доста време. Може би генералният директор на дирекция енергетика, господин Томас, може да ни каже до каква степен можем да разчитаме на цифрите този път. За това давам ви думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мога ли също да направя една кратка презентация с няколко диапозитива? Благодаря. Нека да отидем директно към пети диапозитив. За да можем да разгледаме въпроса и предизвикателствата, които споменахте, госпожо председател, ние решихме под ръководство на комисар Каниете да разгледаме три въпроса. Първо, да променим ръководството, за да сме сигурни, че предоставяме нови ръководители на проекта. Искаме да работим много тясно сътрудничество с господин Бинко, да имаме реалистичен график и трето, да имаме строг и реалистичен бюджет. През месец ноември ИТЕР предложи нов график във връзка с съвета на ИТЕР. Този график не беше прият, беше отхвърлен поради част причините, които вие самата споменахте. Онова, което направихме обаче, за да не спираме проекта, е следното. Извадихме първите две години от графика и създадохме тези основни цели и резултати, за да можем да упражним мониторинг върху изпълнението и да сме сигурни, че резултата ще бъде добър. Това е което Йоханес току-що представи. Резултата въз основа на тези нови заложени цели и дати. Резултатите са добри. Това обаче, което се случи, е, че този график беше създаден през 2010 Персонала и ръководството вярваха, че това е нереалистично, така че не бяха достатъчно мотивирани. Сега обаче новия график ги кара да се чувстват мотивирани и се появяват резултати. Следващия слайд, моля. Искахме да имаме нов график, който да бъде реалистичен и на който да може да се вярва. Поради тази причина поискахме независим преглед от независими експерти, за да може да се провери процеса за съставане на графика. Както каза Йоханес, нещата не опират само до хора и до система. Трябва да имаме надежни системи, за да можем да създадем тези сложни графици. Независимия преглед под ръководство на, господин, на професор Вагнер предостави чудесни резултати и те са на разположение, ако вие искате директно да ги изслушате. Независимия преглед показа, че качеството на процесите, с които се изготвя графика, е добро. Въпреки това беше предложена и препоръчена една важна разлика да се фокусираме първо върху първа плазма или стартиране на операциите и след това да се работи по другите въпроси. Това е което Йоханес нарича директния път към първа плазма. от януари до април, когато течеше независимия, а когато, знаете, беше представен независимия преглед, ние от самото начало видяхме, че имаме съответствие и под ръководството на Йоханес вече виждаме създаването на директния път към първа плазма. Персонала се съгласи, потвърди, че това е възможно и точно това ни трябваше едно добро сътрудничество – между между ръководството и персонала, нещо, което по-рано не се случваше. И така, Международната организация трябваше да види дали наистина е достатъчно добре развит дизайна, и да се направят тези промени на ниво на международната организация и да се предложи този поетапен подход без него. Първото предложение, което получихме от съвета на ИТЕР през месец ноември, без всички тези неща, не бихме могли да продължим да спазваме бюджета, предвиден в многогодишната финансова рамка. Така че подходихме към поетапния подход – Взехме предвид и Взехме предвид и препоръките на независимите експерти, които бяха най-вече свързани с подобряване на управлението на риска и по-добро управление на определени процеси в човешки ресурси. Също така, може би на предишния слайд това, което искам да кажа, да, Междувременно протече независима оценка на ръководството. Това е нещо, което се случва на всеки две години. Получихме резултатите в първото три месече и там се видя измеримия прогрес в начина по който се управлява проекта ИТЕР и в начина по който работи персонала на ИТЕР, което беше всъщност едно, един от основните проблеми по отношение на това как беше управляван проекта ИТЕР на място и също така нещо, което е важно и може да представлява интерес за колегите в залата. Конгреса в САЩ поиска доклад от техния департамент по енергетика, за да се прецени какъв ще е техния ангажимент по отношение на проекта. Те направиха положителна оценка с препоръка да се направи отново преглед след няколко години. Мисля, че онова, което успяхме да постигнем, е изварената среща на съвета на ИТЕР през месец април, за да сме сигурни, че препоръките за поетапен подход и фокус върху стартиране на операция, така наречената първа пластма, са основното. Много от партньорите искаха да се правят много други неща паралелно, както в миналото и това нямаше да е вариант за Европа и нямаше да можем да спазим бюджетните ограничения в многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Затова убедихме партньорите да се съгласят с този подход и по този начин да успеем да установим добър контрол върху отделните етапи, които се предлагат. Съвета също така отбеляза две неща по време на извредното си заседание – първо, оформя се нов график и също така беше даден яс, беше отправено ясно послание към Международната организация, че по отношение на финансирането бюджета ще бъде много строг. Обикновено хората се опитват да наваксат време и тогава не подхождат строго по отношение на финансовите ресурси. И има ясно решение от заседанието през месец април да се сложи ограничение на персонала на ИТЕР. Идеята беше те да се увеличат над 1350 човека, а по време на срещата на април се съгласихме, че броя няма да надвишава 1050. Допълнителните ресурси ще се набавят от местните агенции, така че Международната организация трябва да работи с местните организации, вместо да се добавя към нейния числен състав допълнително хора. Беше представен нов график по, по време на заседанието на съвета на ИТЕР през месец юни. Получихме няколко добри и няколко лоши новини. Първи добрите. Първата плазма това, което очаквахме да приключи през 2020, ще се случи най-рано през 2025 година, декември 2025 година. И може би дори ще закъсне още година и, година и половина. Така че най-ранната дата е декември 2025 година. Но беше потвърдено от всички източниците, това наистина е надежна дата. Не, защото процес, не само защото процеса е по-добър, не само защото имаме пълно съгласие на местните агенции, т.е. нещата не са само на централно ниво, но и на местно ниво, а и защото обективно вече се намираме в друг етап от проекта. Намираме се на етапа, в който 80% от проекта вече е готов 80% от договорите са, случ... са сключени, т.е. съвсем различен етап. То сега съвета смята, че новия график е надежден и въпреки това те искат отново да разгледат нещата и да видят къде могат да се ограничат разходите. Ние не се съгласихме с предложението на генералния директор Помолихме го да обсъдим отново разходите през ноември. Вече имаме намаляване на бюджета с 100 милиона, но искаме да има още по-сериозно урязване на разходите и също така да се намери вариант да намалят разходите до 2025 и до момента, в който започнат да работят с плазма ДТФ. Ние от комисията планираме да направим съответните документи, извинявайте, да дадем съответните документи на комисията. Разбира се, първо трябва да получим съгласие от ИТЕР, за да ги разпространим. И във връзка с вашия въпрос от миналия ноември, в момента, в който ние одобрим документите, ще ги предоставим на вашата комисия, така че ще можете да разгледате всичко подробно, ще видите какви са взетите решения. Планираме и така стигам до последния слайд – Планираме да излезем с съобщение от страна на комисията, с което да поискаме мандат от съвета и Европейския парламент. Това ще бъде съобщение към съвета и към парламента. Ще поискаме мандата, за да можем официално да обсъдим и да одобрим новият график и разходи на Министерска среща през 2017 година. Ще следваме процедура, подобна на това, което се случи през 2010 година. Съгласихме се да има референдум от страна на членовете на ИТЕР, след което ще има одобрен от страна на бюджетните органи и възоснова на тези резултати извинявайте, за да постигнем тези резултати, ние ще поискаме мандат от страна на съвета и парламента, за да можем да работим и да видим какво ще се случи по време на министерската среща между всички страни по ИТЕР през 2017 година. На практика 6,6 милиарда по цени от 2009 година ще останат като таван по настоящата многогодишна финансова рамка, въпреки увеличената дейност на място и въпреки, че проектът е че е по-ускорено ще има допълнителни средства, които ще се изискват за завършване на строителната дейност. 6,6 милиарда бяха одобрени за построяване на първа плазма и след това влизаме в оперативната фаза с новия график. Ще има няколко години след 2025 година. при които ще имаме някои елементи, които ще бъдат директно директно привнесени от синтез за енергия. Имаме такъв принос, който не е директен. Имаме такъв, който е директен и след това ще се стартират операциите. Мисля, че бих искал да оставя на комисар Каниете възможността да предостави повече подробности, но за да се завърши строителството на ИТЕР и като вземем за основа 6,6 милиарда от решението от 2010 година, това, което ще ни е необходимо, е допълнителен принос, за да може синтез за енергия да успе да се справи с по-високите прогнозни разходи за завършване това, което им е необходимо 1,2 е милиарда повече само за сградите, които се изграждат. Необходими са средства и за други компоненти, така че в доклада, с който излезе синтез за енергия пред парламента и съвета, през месец декември те казаха, че за да се приключи проекта ще трябват поне още 2 милиарда. Също така ще трябва да има допълнителен принос към международната организация, която се занимава с монтажната дейност ще ни трябват ресурси над 3 милиарда в периода 2020-2025. Окончателните цифри ще бъдат представени от комисията в новото предложение за многогодишна финансова рамка и на двете нива, на ниво синтез за енергия и на ниво съвет към ИТЕР, се опитваме да ограничим разходите. За това сме много доволни от подхода на новия директор, който се опитва не само да обвързва нещата с определени дати за предоставяне на резултатите, но също така се опитва да внуши и финансова дисциплина. Това се случва на две нива, на, международната, на ниво Международната организация и на ниво синтез за енергия. Имаме надвишаване на бюджета с 2 милиарда горе-долу и за това разчитаме на капацета на моя колега Йоханес да управлява добре процеса за възстановяване на разходите и съответните искания за това. Благодаря. Много благодаря за изнесената информация. Давам думата на нашия докладчик, господин Маринеско. Благодаря. Много пълни, много подробни и аз бих казала много откровени изложения чухме. Чухте всичко, което до сега се случи, това, което очакваме и за напред. Само искам да повторя, че от миналата година е изцяло подменено ръководството и на ИТЕР, и на съвместното предприятие, и на генералната дирекция. Всички ръководители са нови и мога да кажа, че това значително подобри дейността. Аз бях на място на строителната площадка, срещнах се с много хора и честно казано бях смаян колко голяма е разликата между начина по който преди се управляваше проекта и начина по който сега се управлява от март насам с усилията на всички страни планът действа. Както беше посочено, новия план не беше прият от е, съвета и това беше е, причината да поискам отлагане на освобождаването от отговорност. Резултатът е много положителен. Независимата експертна оценка е благоприятна както и реакцията на Международната организация ИТАР. За мен е много важно, че 90% от е, необходимите договори вече са сключени, обществените поръчки е, вече е, са договорени. Чухме тук числата. Чухме и реперите и начина по който те ще бъдат разположени във времето. Мисля, че благоприятна средата имаме ново ръководство, нова организация на работата и те смятам, че ще успеят да намалят разходите, така както възнамеряват. Сега това е по-ясно, отколкото беше преди. Моето лично мнение е, че Проектът е много добър, ще бъде успешен и ние имаме остра нужда от него. Благодаря. Благодаря, аз имам въпрос. Вие сте оптимист. Но нека да бъдем реалисти. Как се разполага във времето вашият оптимизъм? Миналия път не бяхте оптимист. Сега какви са причините за този нов оптимизъм? Мисля, че и двамата трябва да отговорим, защото имаме нашите виждания. Аз не съм нито оптимист, нито песимист. Гледам фактите и само на тази основа мога да говоря. По наше настояване работният график беше представен през ноември, мина се през две итерации между всички координиращи графика страни, за да може да бъде изцяло прият от местните агенции. До сега никога подходът не беше такъв. Преди само между управителния съвет и е, Международната организация се съгласуваше сега, обаче всички вътрешни организации плюс Международната организация съгласуваха. Това на първо място. На второ място вече е, проектирането е факт, е, сключени са договорите за обществените поръчки в голямата си част. Зрелостта на проекта е на съвсем различно равнище. Трето, според мен ръководството работи добре, екипно. Много се радваме да отбележим, че най-голямата апортна вноска е от Европейския съюз. За добро или за зло, това е положението сега вече имаме е, възможности и гаранции да работим. Това не означава, че сме преодолели всички предизвикателства. Не, вече 10 години продължават строително-монтажните работи, все още не са уточнени всички подробности на бюджета, трябва да бъдем бдителни. Трябва ни ясна и строга система на управление, трябва внимателно да следим дейността, за да не се допуснат отклонения. Това е голямото ни предизвикателство за вас в парламента, за нас в генералната дирекция, с цялата ни надзорна дейност върху смесеното предприятие, международната организация, управителния съвет, но във всички случаи началото е добро. И последният елемент, поради който ние сме настроени положително, поне три независими експертни оценки от началото на годината – потвърждават нашите изводи. Имаме е, трите оценки, за които стана дума за е, поръчната от е, управителния съвет експертна оценка на Американското министерство на енергетиката. И с всичко това ние можем да кажем, че сме тръгнали уверено по правителния път – трябва да се наблюдават отблизо по три месечие, кои са важните резултати по постигането на отделните е, репери. В стратегията за управление на риска е заложено да функционират всички системи за управление на е, риска и да не се боим да говорим открито за проблемите – защото проблеми е, неизбежно ще има. За това говорим за нова култура. Не да прикриваме е, проблемите, не да ги замитаме под чергата, открито да говорим за тях. Благодаря. Много изчерпателен беше този отговор. Аз само бих добавил, че графикът е ангажимент, който ние поемаме и човешкият фактор ще бъде решаващия. Графикът се проточи вече повече от 10 години, но ние вече имаме поети ангажименти от доставчиците по договорите за обществени поръчки и то с един времеви хоризонт от 12 години поред мен за пръв път различните екипи от различните а, е, страни в а, е, съвместното предприятие и международната организация а, е, са наясно, че можем със съвместни усилия да постигнем тази цел. Ако има закъснения, имаме възможност да предприемем мерки. Колективни са мерките за намаляване на риска, така че да се работи по график. Ето това е културата, това е менталитета, за който говорим. Дали по коледа 2020 година, дали малко преди това, дали малко след това. Важното е, че графикът е заложен за тогава, той е реалистичен, всички сме твърдо решени да работим много усилено за постигането му няколко месеца закъснение не е изключено, но не бива да се трупат години. До сега всяка година има година закъснение в, е, от страна на ИТЕР. Това не бива да се допуска повече. Благодаря. Първият оратор, който е записан в списъка ми, заповядайте. Благодаря. Аз също споделям оптимизма на докладчика господин Маринеско, за мен би било още по-лесно да бъда оптимист, ако докладът ни бъде предоставен за по-продължително време. Не само да бъде на разположение в читалнията, за да се запознаем с него, а да можем да вникнем в него и да можем да зададем по-конкретни въпроси тедно тега документа мил. Е е, Успях все пак да се запозная с е, съдържанието и у мен възникнаха няколко въпроса или по-скоро моето мнение по няколко въпроса. Първо за закъсненията. Наистина вървите по верен път Посочихте, че технически възможната най-ранна дата е краят на 2025 година. Вие използвате тази формулировка и това означава, че трябва да сме подготвени за още изоставания в графика в бъдеще. В тази връзка бих ви попитал следното – Каква е причината за това изоставане? Слабости в планирането или самата сложност на проекта, която обективно не дава възможност да бъдем съвсем точни в графика. Второ, също ми се струва важно, разходите са си разходи. И те само могат да растат. най-голям финансов принос за този проект идва от Европейския съюз и за това трябва да ни е съвсем ясно от финансова гледна точка какво е положението. Какви ще бъдат последиците от излизането на Обединеното кралство от е, Европейския съюз за разчетите, които вие правите за 2025 година? И ако Обединеното кралство реши да продължи да подкрепя проекта, как ще бъде организирано това? И трето, има много партньори извън Европейския съюз. Някой от тях изразил ли е до сега опасения във връзка с бъдещето на проекта? Това са основните ми въпроси по проекта. И бих добавил още нещо. Когато четох доклада, видях резултати от е, едно вътрешно проучване в организацията. Според това проучване, две трети от анкетираните е, служители – смята, че предстои още много работа, че има недостиг на кадри. Голяма част от хората смята, че организационната структура е неподходяща в светлината на казаното от комисията. И ако е така, как е, ще се отрази това положение върху разчетите, които вие представихте във вашето изложение? Благодаря. Благодаря. Кой от вас ще започне с отговорите? Аз ще започна този път. Първо за изоставането от графика. Може ли да се очакват е, по-нататъчни закъснения? В края на краищата това е научен проект. Това не е поредната магистрала, поредния мост, поредния тунел. Много от компонентите са първи по рода си, никога до сега не са е, реализирани. Компонентите за първата плазма са огромни по мащабите си, никога до сега не е имал такъв проект. И се изискват наистина огромни е, научни постижения, буквално поврат в научното мислене, за да може да се реализира успешно е, този етап. Най-вече по отношение на първата плазма говоря. Иначе, когато се премине а, на а, функционирането делтерии трити, тогава вече ще бъде оттъпкан а, пътя огромни са трудностите, с които трябва да се сблъскваме и въпреки това ние продължаваме да бъдем оптимисти. Това за изоставането. След това попитахте за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ние имаме структура, в която участва и държава извън Европейския съюз Швейцария. Членува в управителния съвет. Има и договор с Еврато за строителни работи. Нашите партньори в е, Обединеното кралство ни дадоха уверения, представени пред е, управителния съвет, че финансовия ангажимент се запазва. Сега, кой ще бъде в правителството, дали е, този ангажимент ще се запази, не можем да сме сигурни. За сега Положението е такова. Не сме разтревожени особено. Е, Обединеното кралство е, проявява огромен интерес към този е, вид научни изследвания в термоядрения синтез, най-малкото, защото предишният реактор джет е именно там. В Съединените щати на следващия въпрос, отговарям се, изразяват някои загрижености в Министерство на енергетиката на САЩ е разработен документ, който е изпратен на Конгреса на Съединените щати. Много интересен документ, можете да го намерите в интернет. Така или иначе, заключението е, че Съединените щати искат да останат участници в проекта. Китай също много активно участва финансови предизвикателства стоят пред останалите партньори, като например и Европейския съюз, но ние ще вървим напред. Никой от партньорите не прогнозира излизане а, от проекта или пък край на проекта като цяло. Напротив, Съединените щати се обърнаха към Европейския съюз с искане за гаранции, че проекта ще продължи. И накрая, но не по значение, мотивираността на служителите, изразените от тях безпокойства. Аз не знам на какъв документ цитирате. Аз знае, че се тревожат нашите хора, много промени в ръководството и на съвместното предприятие, на международната организация – през изминалите години, а и в Генералната дирекция на Европейската комисия имаше промени. Когато поех тази длъжност, очаквах, че тъй като навсякъде има нови хора, смяна на ръководството, ще е възможно да работим заедно. Това е благоприятно, защото навсякъде е ново ръководството и няма да има представители на старото ръководство, които да дърпат назад, които да настояват на решенията взети в миналото. Тези мои прогнози се оправдаха напълно. Всички се стремим към по-добра работна среда, по-ефикасно, по-ефективно сътрудничество, но всяка промяна е свързана с известно напрежение, разбира се. Не мога да добавя много по отношение на въпросите за разходите и за закъсненията, това, което планираме е да подкрепим ръководството във всяка мярка, която то планира за ограничаване на риска. Ако е необходимо, ще се приспособяват договорите чрез официалните процедури и ние във всичко това ще подкрепяме Йоханес синтез за енергия, тъй че рисковете да бъдат под контрол. Това планираме. Да наблюдаваме внимателно, да дискутираме с колегите от е, синтез за енергия, рисковете, нищо друго не мога да добавя. И напълно съм съгласен с това, което каза Йоханес. Госпожа Аяла Сендер е следващият желаещ да коментира темата. Благодаря много, госпожо председател. Мисля, че сега вече има превод. Добре е да има, защото ще се изкажа на испански. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте. Много се радвам също, че имаме възможност да проведем това заседание, макар че бе тежко да се организира дневният му ред. Както и да е. Проявявам разбиране към вашите обяснения на фона на информацията, която сме получавали в миналото, разбираме, че има положително развитие, че сега служителите се управляват по-ефикасно. Смятам, че трябва да благодарим на служителите от ИТър. Аз съзная, че в някои периоди имаше много големи притеснения сред тях, тъй като въпреки годините работа имаше много критики – срещу проекта. Сега вече не само са на лице подобрения, включително чрез различни промени, персонални промени, но има и положително развитие от към обучение на персонал. И тези размествания на хора непременно ще дадат добър резултат. Редно е не всички да работят успоредно върху един и същ проект, а Разбирам, че вие сте възприели постъпателен подход, като всеки от служителите ще се занимава с нещо по-конкретно. Имам следния въпрос. Сега през 2016 година 10 години изглежда дълъг период, но при проект с подобни мащаби това не е толкова много време. Това, което ме притеснява е какво ще стане в следващата фаза от 2025 до 2035 година? В момента работим върху преразглеждането на многогодишния бюджет и залагаме основата за периода 2020-2025. Фазата от 2025 до 2035 година ще е оперативна. Доколко сте определили някакви цели за тази фаза? Определили ли сте цели за нея вече? Или няма да предприемете определене на цели за нея фаза до по-късен етап? Във връзка с прогнозата за допълнителните средства, сега бюджетът е много по-конкретен. За 2016 година той е много по-конкретен. Там бяха споменати допълнителни 2 милиарда евро, които са необходими. Тази сума отразена ли е в бюджета, в разчетите, които ни показахте? Или 2 е, милиарда ще бъдат отразени в бюджетите до 2025 година? като няма да се налага да бъдат изразходвани астрономически суми при този подход. Малко се притеснявам. Чуваме, че са необходими допълнително 2 милиарда евро, а ние се опитваме да работим максимално конкретно. Проявявам разбиране към факта, че понякога може да се наложи да се харчи повече, защото това, което правите, става по-скъпо или защото се налага допълнителна работа. Но ми се струва, че е редно да имате разчети, а не в бъдеще отново да се стигне до впечатлението, че бюджетът е извън контрол и че непрекъснато се налага да се правят нови разходи. Искам да коментирам сътрудничеството и евентуалните забавения в доставките. В е, вашата програмна дейност и при новото управление Ясно ли е на третите страни, че и те трябва да се ангажират по-сериозно с постигането на целите? И поне, що се отнася до тях, постигането на целите означава да доставят необходимите части и компоненти на време. Приветстваме обстоятелството, че Американският конгрес е потвърдил, че ще участва в финансирането на проекта и в бъдеще, макар и не славския дял от финансите. Смятам, че е изключително важно партньорите да не ни изоставят. И най-сетне за инфраструктурните проекти, които не са научни проекти. Има редица проекти, които понякога на пръв поглед изглеждат много хубави, но са неосъществими. Аз съм берлинчанка по осиновяване, така да се каже. Където и да се обърнете в Берлин, виждате примери от целия спектър. Например, Берлинското летище. Много хубав проект. Неосъществим. Благодаря ви за информацията. Надявам се, че и бъдеще ще идвате периодично при нас, за да ни казвате докъде сте стигнали. Надявам се да няма разочарование. Надявам се е, да не е измамно впечатлението, че служителите са доволни от е, реорганизацията. Смятам, че ако те наистина са доволни и мерките ви са така ефикасни, както ги описвате, добрите резултати няма да закъснеят. Благодаря, кой желая да отговори. Искам да започна от края. Когато приех е, този е, пост, един е, мой приятел германец ме попита, това не е ли точно като берлинското летище? Вижте, Берлинското летище бе проект, който от самото начало страдаше от недостиг на компетентно управление. Това не е така, Ситер. Вие споменахте много интересни елементи, накратко ще се спра на тях. Да, дълго беше времето, 12 години, по отношение на планирането на човешките ресурси, ще кажа, че искаме да дадем на нашите експерти перспектива. Да работят върху монтажа, а след това да работят върху итерации. And while moving to Kadarash has sort of been a, a, a threat on the horizon before, uh, we have made it quite clear that this is a practical necessity that... Всъщност бихме желали uh, е, в зависимост от е, потребностите на проекта е, да определяме броя на необходимите служители. Когато разработи инсталацията в пълния си капацитет, може би ще имаме нужда от повече хора, отколкото сега. Експлоатацията е много важен момент. Е, ние сме изработили тази машина, т.е. изработваме на ползу на научната общност в е, Европа. И за това е, трябва и от нея да имаме подкрепа. Като, разбира се, опитваме да отразим и вижданията на тази общност и нейните потребности максимално. Е, не знам доколко е възможно за една организация толкова дълго време да поддържа високо равнище на квалификация, такова високо равнище на квалифицание, каквото се налага в случая сред своите служители. Но това е и е, въпрос, по който работят нашите партньори. Когато се готвим за съвета, мислим по този въпрос. Е, трябваше да убедим. Е, е, всички партньори, и това въжеше и за Козмо, е, да подкрепят е, плана, така както го представихме на нашите правителства и на нашите парламенти. Това е проблема и в държавите, които участват в проекта ИТЕР, така както е въпрос за Европейския парламент. Мисля, че общо взето откликнах на това, което попитахте. Ако нещо съм пропуснал, моля да ми кажете. Ами аз мога да добавя нещо. За нас в Европа сега повечето елементи са в самото начало на изграждането си. Сега е критичната фаза от гледна точка на бюджет, от гледна точка на трудности. След като приключи строителството, нашето участие е като обем ще спадне. Ние заедно с Франция покриваме 45% от разходите, но тези разходи ще спаднат в бъдеще. По отношение на третите страни, основният проблем, който имаме там сега, е да убедим тези други страни, че Европейският съвет и Европейският парламент ще продължат да подкрепят проекта ако по една или друга причина не умеем да из, доизградим зданията и вакуумната камера, тогава може би интересът и на другите партньори ще заглъхне. Не можем без ИТЕР да постигнем никакъв напредък в термоядрения синтез. Това е положението, включително и за третите страни. Те се нуждаят от ИТЕР за научни изследвания, за по-нататъчен напредък в областта на термоядрения синтез и това е спойката между нас. Въпреки трудностите в момента никой няма друга альтернатива, освен ИТЕР. Това е потвърдено и на двустранно ниво, и на ниво съвет, и на многостранно ниво, на всички нива. Ако не гарантираме успеха на ИТЕР, никой няма да е достатъчно силен сам да направи, да построи нещо, което е по-гомо от ИТЕР. Американците, руснаците, китайците а, не могат да построят токамак от подобен мащаб сами. Така че да стоим заедно и да работим заедно е, единственият ни шанс. Иначе забавенията ще бъдат много по-големи, трудностите ще бъдат много по-големи. Имаме някои проблеми с руснаците, с японците, с корейците. Те искат след 2025 година да се тръгне по-бързо. Ако проявявате интерес, можем да ви предложим подробности. Нашата независима оценка показват и нашата научна общност е убедена, че трябва а, да има известно отстояние във времето. А, според доклада Вагнер, експертите са единодушни, че трябва да се даде време за експерименти и всичко да се развива естествено, вместо да се прибързва. Тук учените и управителите, ръководителите на проекта са на едно мнение. По-добре е подходът ни да е поетапен, отколкото да избърсваме. Благодаря. Благодаря за разясненията, за това, че е, отговорихте на въпросите. Желая ли Мариян докладчикът да вземе думата отново? Не. Всичко бе казано. Аз не съм чак такъв оптимист, а по-скоро съм реалист. Тъй като съм посетил площадката, видял съм я с очите си, и ако трябва да бъда искрен, сравнявам това, което става там сега с това, което бе по-рано. Двете ситуации са несравними. И трудностите проистичаха от липса на сътрудничество, от липса на организация, липса на добро управление. Няма също сътрудничество между международната организация и партньорите. Нямаше план, нямаше репери, нямаше жалони, нямаше нищо. Беше хаос. Сега организацията е на лице. Да има план означава да знаете откъде тръгвате и къде можете да подобрите нещо. Тъй, че смятам, новата организация дава на проекта шанс да бъде осъществен. Благодаря. През последните две години нашата комисия се занимава постоянно с проекта, критикува го поради непрекъснатите свръхразходи, и липсата на планиране. Следващото ни заседание на 14 е, юли ще проведем съвместна среща с комисията ИТРЕ, ще дойде и комисарят Каниете. Това е много важно начинание, тъй като ще изслушаме втори отчет от Марианна след е, предложеното освобождаване от отговорност. Трябва ли да посетим Кадараш? Е, кога е, постоя... Кога е подходящият момент за това според вас? Ами вижте, тази година е много подходящо да се направи такова посещение. Защото строителната площадка е стигнала до нивото на земята. Много интересно да видите как се строи. Освен това, Голяма част от компонентите в близко бъдеще ще бъдат готови. Те ще бъдат подготвени за монтаж тази година или следващата година, когато е, предпочетете. Благодаря, казва председателката. С това изчерпваме дневния ред за заседанието. Няма записани точки в рубриката разни. Благодаря ви много за това, че дойдохте. Мисля, че тази подготвителна среща бе много полезна преди съвместното ни заседание си.